точката. Следващото заседание започва утре в 9 сутринта. От 10 до 1 ще бъде втория сегмент и след това от 3 до 5. Дневният ред е обнародван, намира се и на уеб страницата на парламента. С това приключвам заседанието.